Okay, um, they're going to start coming round with the coffee. It's going to, uh... Добър ден. Сега ще донесат и кафето, ще стане по-шумно в залата, ще се осложнат нещата, но нека да видим дали можем да направим най-напред една проверка на картите. Знае, че има в момента един социалист без а, карта. В момента се издирва картата в Авко. Моля, гласувайте. Това е проверка. Okay, hang on. We've got an ex... No, no oh, it's no, gone no. now. Right. Okay. I've got, I've got 39 cards. 39 са картите, които са включени. Само 37 гласуват момента. Твърде много Ауди виждам в момента. Така че много ви моля, който гласува повече, без мен разбира се в случая, да си извади картата от аута. Не трябва един от заместниците от Ауди да гласувам. Моля да ме извините, но така стоят нещата. Добре, всъщност да оставим нещата така, така е по-лесно. Okay, right, the first vote then. Oh. The chair will get... И така, първо председателката ще получи кафето си. Oui, oui, tout à fait. Euh... C'est juste avant le vote on... ou...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 26-27 изменение. Гласуваме заедно за, против, въздържали се. Оригиналният текст за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Оригиналният текст за, против, въздържали се, приема се. И сега, е, съображение от 1 до 4, за, против, въздържали се, приема се. Точка от пробила А, за, против, въздържали се, приема се. Е, съображение Б, за, против, въздържали се, приема се. Съображение С, за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригинален текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст за, против, въздържали се, приема се. Съображение F. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Съображение Ж за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за,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 Съображение И за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за. Момент. Oh, okay, Sorry. Пада. Защото са прияти други изменения. Първоначалният текст е, съображение J за, против, въздържали се, приема се. Съображение К за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Следователно не се гласува първоначалния текст. След това е, съображение М, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 14 изменение за, против, въздържали се, приема се. Съображение Н за против въздържали се приема се и изменение 15 за против въздържали се отхвърля се. Съображение О за против въздържали се приема се. Следващите три падат, защото са прияти други. 11-то изменение е прието, затова и 23-то изменение пада. 24-то също пада. За 25-то как стоят нещата? С устно изменение 25-то, устното изменение от докладчицата. Някой възражава ли на устното изменение? Не. Тогава с устното изменение 25 за, против въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият текст с измененията. Моля, режим на гласуване. Гласувайте. Още двама, още един трябва да гласува край на гласуването. Роберто, е, картата ви. И така, 32-ма за, един въздържал се и 6 против. Благодаря. Uh, one question, one question, sorry. Okay, are we ready to go? This... Готови ли сме да продължим? Сега доклада на господин Теодор Столоян Фискалис. И така, бюджет 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменен. Не. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41 изменение с устно изменение. Съгласни ли сте с устното изменение? Никой не възразява. 41 с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Бюджет, бюджет 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67. С устно изменение. Съгласни ли сте с устното изменение? Не виждам възражение и така гласуваме го заедно с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 48 пада, защото всъщност е покрито от устното изменение. Бюджет 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис F. За против, въздържали се, приема се. И така, 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 17-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ж, е, за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. 26 за, не, това е отеглено, извинете. Компромис ай за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 9 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване за целият текст с измененията. Моля, гласувайте. Yeah, no, it's just automatic. To... Everybody's voted. Votes closed. And... Край на гласуването. 40 за, няма против, един е, против, няма въздържали се. И сега гласуваме резолюцията. Моля, гласувайте електронно. On, Много ви моля, натиснете е, бутоните. Имаме още трима, двама още трябва да гласуват. Един остава. Някой не е гласувал, но приключваме с гласуването. Край на гласуването отново. 40 за, няма никой против, един въздържал се. Поздравления! посоч... Докладчика посочва, че желая монда... мандат за Ч... споразумение на първо четене. Искате ли думата? Не. Благодаря на колегите с докладчици и всички колеги, които предложиха своите изменения. Председателката, благодаря. Намерението е да започнем преговорите с е, евентуално споразумение първо четене и съответните процедури. Преговорният екип включва председателя, в случая заместник председателя, който е докладчик, докладчик е чиците в сянка и е, Днес ще се гласува в ЕКОН този мандат. Ако нямате нищо против, сега имате тази възможност да изкажете мнението си. Ако не, ще продължим без гласуване. Очевидно никой не възразява и всички са съгласни да започнат преговорите. Not expected to manage to get to trilogues until... До, до февруари е срокът за триалог, защото по-рано съвета няма да е готов. Благодаря ви. И с това продължаваме. We're now moving on to the, um... Продължаваме с целият пакет. Започваме с доклада на госпожа Тайсен. Жан Пол, мисля, че първи желая думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, трябва да се произнесем по два важни текста по правния статут. Там има известна несигурност. Днес позициите не са много ясни, що се отнася до позициите на съвета. Ето защо от името на моята група бих искал да се гласуват двата доклада. Технически са причините. Има система, която не е ясно дефинирана от държавите членки. Има доста разминавания между държавите членки, както по политически, така и по технически въпроси. Парламентът трябва да има яснота по общата ориентация. Освен това, следващият съвет Екофин може да внесе нови елементи. Ето защо аз считам, че за да се осигури добра работа и последователност на нашата работа, да отложим с няколко седмици гласуването по тези текстове. От самото начало ние приехме да работим с ускорени темпове, защото трябваше да се а, спази а, срока 1 януари 2013, но е ясно, че този срок няма да се спази за това няма смисъл парламентът е, да върви по-бързо, отколкото съвета. Ето защо аз искам е, да се отложи гласуването на тези два доклада, като отчетем отличната работа, свършена от докладчиците, е, които положиха усилия да се стигне до постигане на а, мнозинство, но мисля, че нашата позиция трябва да е по-изяснена, за това искам а, да се а, отложи гласуването по двата доклада. Благодаря много. Ние няколко пъти сме обсъждали скоростта, с която се настояваше да работим. За това аз предлагам да преминем към гласуване, независимо дали ще има отлагане или не. Ние ще гласуваме първо предложението за отлагане. Ако гласувате да, това означавате, че искате да се отложи. Ако гласувате с не, това означава, че сте съгласни да продължим с гласуването. Сега ще направим електронно гласуване. Това би било най-лесно. За яснота, да означава отлагане, не означава да се гласува сега. Моля, гласувайте. Right, one more to vote. I'm closing the vote. Прекратете гласуването. 41 за, 27 против отлагането. Ще продължим с гласуването. Гласуваме доклада на Тайсън. Искам да направя още едно съобщение. Споразумението по компромисите означаваше, че трябва да гласуваме само компромисните изменения. Останалите изменения няма да бъдат гласувани. На тази основа ми се струва, че няма да е справедливо устни изменения, които постъпват по-късно, да получат предимство пред своевременно представените писмени изменения съгласно процедурата. Ако устното изменение не е част от договорения пакет, няма да бъде гласувано, няма да допусна гласуването на такова устно изменение. Съжалявам, че това е така, но няма да е демократично да се приемат късно постъпващи устни изменения и да се отхвърлят своевременно представените писмени изменения. Ако нямате... Ако има някакви съмнения, ще се обръщам към докладчика, за да изясни дали е в съответствие устното изменение с това, което е договорено или не. Първо изменение 60-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение А. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. На 12-та страница компромис е. Тук ми е необходимо пояснение дали устното изменение, което се предлага от Джани Петела е в съответствие с пакета, дали е част от пакета. Мариан? Да. Да, това основно изменение е прието от докладчика и докладчиците в сянка. Една минутка. Има и второ устно изменение от Петела. То част ли е от пакета или не? Мариан, can you... Мариан? Не, това не е част от пакета. Това е искане поступило в последния момент. Оттегля се. А първото е устно изменение остава ли или не? Да. Добре, първото устно изменение се приема, второто не. Съжалявам, малко е объркващо. Първото устно изменение е част от пакета, второто устно изменение не е, то е оттеглено. Добре. Първото изменение добавя няколко думи, докато във второто изменение се иска да се промени отговорности с задачи. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. С устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към третата част. Кой е за? Докладчикът е против. Кой е въздържали се? Приема се. Втора, четвърта част, извинете. Кой е за? Четвърта част. Marianne, I think we need a signal from you. I've got... Мариан, нуждаем се от пояснение от твоя страна. Тук е написано минус. Минус е за устното изменение, но разбира се за четвърта част, защото това е част от пакета. Кой е за четвърта част? The, the situation is that... Унези, които имат минус, в списъка за гласуване се отнася за устното изменение. Но докладчикът е за четвърта част, тъй като част от пакета. Кой е за четвърта част? Против, въздържали се, приема се. Пета част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромисно изменение F. Госпожо председател, в моя списък за гласуване е, няма пет е, части. Не, че не съм се запознал добре с списъка за гласуване. Все пак искам да знам какво гласуваме. Не намирам такива части в моя списък. Председателката. Аз изглежда имам по-различен списък и трябва да ми се посочва това. Мисля, че всички са доволни, че Компромисът беше разделен на пет части. Вместо да се гласува заедно, всички пет части бяха гласувани и те бяха утвърдени. Мариан. Мариан, госпожо председател, в списъка за гласуване беше разделен в, на пет части този а, пакет. А, ние приехме едно от устните изменения по една от частите. Второто устно изменение от социалистите беше оттеглено. Не беше нужно от този момент нататък да има разделене, но така или иначе всички бяха гласувани, така че се приема всичко. Искам да кажа само нещо. Когато казвате час 1, 2, 3, 4, 5, а ние ни намираме такъв в нашия списък за гласуване, това означава, че никой не знае за какво гласува. Съжалявам, че трябва да го кажа, но такива са фактите. Имам имейл, който казва, първа част е това, втора част е онази и прочее. Филип, никой не ме каза, че аз разполагам с нещо, което ни ви е раздадено. Нека да сложим край на този спор. Разбираме, че сега Компромис F с едно изключено устно изменение, което не е част от пакета, не изисква разделяне и за яснота нека да прегласуваме целият компромис F, включително Извинете, компромисно изменение е, поправя се председателката, с изключение на устното е, изменение, което беше допуснато за гласувано. Така, кой е за компромис е с устното изменение? против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към компромисно изменение F. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Г. Кой е за? против, въздържали се, приема се компромис, хаш, кой е на същата страница, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение и. Yeah, sorry, just finding it. Compromise I in favor. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис J. Кой е за? Против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. Компромис У. При мен компромис У е в 6 части. А вие колко части имате във вашите списъци, Мариан? Госпожо председател, да, отново има разделен на части, тъй като има устно изменение, устно изменение, което не е част от договореното от докладчиците в сянка. съжалявам, Алде. Устните изменения са добри, но тъй като те не са допустими на този етап, няма да ги гласуваме. Гласуваме целия компромис У. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис В. Okay, I found it on page 40 in my copy. В моя екземпляр е 40 страница. Компромис В. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис W. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Хикс. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Y. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Z. За? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме компромисно извинение АА и АБ. Те са обединени. Кой е за АА и АБ? За, против, въздържали се, приемат се. Шестдесет трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 64 за против, въздържали се, отхвърля се. 61 и 62, извинете, ще гласуват само, ако предишните не са прияти, така че отпадат. 62 също ли отпада? И 62 ли отпада? Да. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Или отпада, или се отхвърля. 65-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Sixty-seven. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АЦ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АД за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЕ за, против, въздържали се, приема се. АФ за, против, въздържали се, приема се. АГ за,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 А Н за, против, въздържали се, приема се. О. за, против, въздържали се, приема се. АП за, против, въздържали се, приема се. А К за, против, въздържали се, приема се. А Р за, против, въздържали се, приема се. А С за, против, въздържали се. А Т за, против, въздържали се, приема се. А, У, за, против, въздържали се, приема се. А, В, за, против, въздържали се, приема се. А, В за, против, въздържали се, приема се. А, Х, Хикс, за, против, въздържали се, приема се. А, Y, за, против, въздържали се, приема се. А, Z за, против, въздържали се, приема се. Б, А за, против, въздържали се, приема се. ББ за, против, въздържали се, приема се. С за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение от докладчика част от компромиса по съображение 23А, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис БД. За, против, въздържали се, приема се. БЕ. За, против, въздържали се, приема се. БФ. За, против, въздържали се, приема се. БГ. За, против, въздържали се, приема се. БХ за, против, въздържали се, приема се. БИ за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение, част от компромиса по съображение 28А, кой е за, против, въздържали се, приема се. BJ за, против, въздържали се, приема се. БК за, против, въздържали се, приема се. БЛ за, против, въздържали се, приема се. БМ за, против, въздържали се, приема се. БН за, против, въздържали се, приема се. БО за, против, въздържали се, приема се. БП за, против, въздържали се, приема се. BQ за, против, въздържали се, приема се. BR за, против, въздържали се, приема се. БС за, против, въздържали се, приема се. БТ за, против, въздържали се, приема се. БЮ за, против, въздържали се, приема се. БВ за, против, въздържали се, приема се. В за, против, въздържали се, приема се. Б Хикс за, против, въздържали се, приема се. Б Y за, против, въздържали се, приема се. Б Z за, против, въздържали се, приема се. С за, против, въздържали се, приема се. С за, против, въздържали се, приема се. ЦЦ за против въздържали се приема се. ЦД за против въздържали се приема се. ЦЕ за против въздържали се приема се. CF за против въздържали се приема се. ЦГ за против въздържали се приема се. ЦХ за против въздържали се приема се. ЦИ за против въздържали се приема се. Сега електронно гласуване по текста с внесените изменения. Моля, гласувайте. Четиридесет са гласували, 32 за, 11 против, 4 въздържали се. Приема се. Гласуваме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 Моля, прекратете гласуването. 31 за, 11 против, 4 въздържали се. Благодаря много. Тъй като е пакет, ще разгледаме въпроса за, споразумение на първо четене, след като гласуваме и доклада на Свен Гиголд. Okay. Anyway, we can clap, Marianne. It was a very good job. Може да ръкопляскаме на Мариан. Браво. Продължаваме с гласуването. Сега по доклада на Свен Гиголт относно изменение на регламент. Компромис А. За. Има някои колеги, които не са седнали. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Ф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Х. За против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Не ви... Не гласувахме тези между двата компромиса. Мож... Нека сега да се върнем към изменение 187. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и отново за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Е, компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Изменение 231 за. Против, въздържали се, приема се. 232 за, Изменение 232. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Р. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, приема се. Има устно изменение по 265-то изменение, но то е част от компромиса. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Компромис СА. За. Против въздържали се. Приема се. Компромис СБ за, против, въздържали се, приема се. 75 и 76 са оттеглени, така че сега гласуваме компромис Т за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис У за, против, въздържали се, приема се. Изменени 80 за, против, въздържали се. Нека да опитам, още веднъж не беше ясно. 80 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83-85 за, против, въздържали се, приема се. Осемдесет и 85 бяха заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84 за. Против. Въз... То пада. 84 пада. Авко, изменението на Авко също пада. Осемдесет и три, бяха приети. 84 трябва да се гласува. 84. Нека да гласуваме 84. Тук пише, че ако 83 и 85 се приемат, остатъка пада. Значи 84 пада и едно пада. Изменени 86 за, против въздържали се, приема се 87 за, против въздържали се, отхвърля се. 88 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 и останалите 91 и останалите, които са идентични, 91, 92 и 96. За. Против. Въздържали се. Приема се. Но да проверим. Да проверим, понеже не беше ясно. Някак си се промениха мненията. Прекратете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Ясно се вижда, че се отхвърля. Не. Някакво объркване настъпи. Преминаваме към 89-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Паус? Исках просто да съобщя, че списъка за гласуването на 95 и 1 е записано плюс, трябва да пише минус, т.е. ние трябва да отхвърлим тези изменения. Отстранихме объркването, 95 за, против въздържали се, отхвърля се едно за, против въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, приема се. Авко 2 пада. Авко 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека сега да се върнем Вижте сега, нищо не пада, защото нищо не е прието. Връщаме се, връщаме се и проверяваме 90. За, против, въздържали се, приема се. Приема се, вие казахте не, значи 90 се приема, авко две пада. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 беше отхвърлено. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Авко 3 за, против, въздържали се, приема се. Останалите падат. До 100. Сега гласуваме 109 за. Против въздържали се. Приема се. Останалите падат. И минаваме на изменение 4 за. Против въздържали се. Приема се. 107 за. 107 против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, приема се. 113 пада, ако някой се чуди. 110 и 111 и Авко 5 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 106 за, против. Може ли да проверим 106? Прекратете гласуването. Приема се с 23 на 18 гласа. 112 за. 112 за. Против. Въздържали се. Може ли да проверим? 112. Гласуваха ли всички? Приема се с 24 на 19 гласа. Авко 6 за. Против, въздържали се, приема се, така че останалите по тази точка от преамбил падат. 122 и 123 за. Против, въздържали се, приемат се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 137 отхвърля се. 6 е оттеглено. 128 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 132 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 136 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. Останалите падат, с изключение 135, така че 135 за, против, въздържали се, приема се. Е, изменение 130 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. Останете под точка от прембил 8 падат. Точка 8А 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 отхвърля се. 147 за, против, въздържали се. Приема се. Останалите по тази точка прембюла падат. 149 за, против, въздържали се, приема се. 151 и 152 за, против, въздържали се, приема се. 150 пада, 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет е, Г4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 156, 158 падат, 157 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 11 е оттеглено. 159 пада, 161 не пада, 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега нека да гласуваме за целия текст с измененията електронно. Още един трябва да гласува. Прекратете гласуването. 33 гласа за, 7 против, 3 въздържали се. По законодателната резолюция няколко гласувания. Бюджет 1 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 3 за, против, за, против, въздържали се, проверя, е, отхвърля се. Гласуваме законодателната резолюция с измененията. Още двама да гласуват. Прекратете гласуването. 34 гласа за, 7 против, 2 въздържали се. Браво! I recommend you to say this Okay, I will now give the floor. Сега ще дам думата на докладчик. Мариан най-напред. Eh, ehm, Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Това, което бих желала да кажа е следното. Докладът бе подкрепен от голямо мнозинство от депутати – и поздравление на Свен, който получи още повече гласове. Но най-важното е, че когато работим заедно, ние успяваме да постигнем структурен подход към банковия надзор в Европа. Направихме възможно да направим възможен надзора в Европа в банковия сектор, който е изключително трудно. И това е изключително важно, защото може да се е, предостави достъп до е, фондовете за спешна помощ. Важно е да има много сериозен надзор. И това значително постижение се дължи на двамата докладчика и тяхните усилия. Разбира се, необходимо е да има равнопоставеност е, на участниците в процеса. Това е част е, от нашата цел и ние ще работим изключително много в тази посока със съвета. Имайки предвид натиска на времето, ние си поставихме цел да не забавяме този процес. Мисля, че успяхме. Искахме до края на годината да приключим и това е много важно, защото комисията и съвета иска е, до този акт, тези актове да се предвижат бързо, до което е добре. И се подчертава факта, че тогава, когато е възможно, парламентът в Европа може бързо да работи по тези въпроси. На второ място, отлично сътрудничество. Понякога е трудно да се работи с е, докладчиците в сянка, но този път имахме отлично сътрудничество от самото начало по този процес и процедура. Много ефективно работихме. Очевидно имаше много трудни аспекти, сложни позиции – но за мен е удоволствие, че успях да приключа работа по този доклад. Благодаря на докладчиците в Сянка. Изключително много направихме. Направихме сериозна стъпка напред, за да е, разчитаме на доверието в тази дейност. Много се надявам, че по този начин ще се вкара в свеж кислород в економиката. Благодаря. Свен. Well, first, първо, благодаря много на всички, които допринесеха през последните седмици по всички тези въпроси. Благодаря на Мариан Тайсън, благодаря на всички докладчици в Сянка, благодаря на всички, които работиха по това досое. Мисля, че в крайна сметка постигнахме мнозинство, широко мнозинство. Знаете колко спорвани аспекти дискутирахме през последния месец. Наистина изумително е как парламента може да стигне до споразумение по едно такова много важно досие, което ще ни помогне да излезем от кризата в Европа. Освен това, е, по този начин завоювахме нови територии за демокрацията в Европа, защото това означава, че сега парламентът може да преговаря с съвета относно е, различни подобрения, около които ние сме се обединили, а не просто да приемаме онова, което ни предложи съвета. И това в крайна сметка очаква очакват от нас избирателите. Така че сега ще не влезем в преговорите с съвета и ще можем наистина да завоюваме още територии за демокрацията тогава, когато са нужни спешни мерки. Тоест демокрацията не трябва да чака повече, когато се взимат решения в ситуация на криза. Защото когато имаме повече суверенитет, това означава, че имаме и повече контрол. И това е много важно, когато водим преговорите по пакета. По този начин отправяме ясен сигнал за по-голяма интеграция между държавите в еврозоната и унези, които все още не са в еврозоната в този банков съюз. Това е много и ясен сигнал за банковия надзор в Европа. Не се отпадат е, неговите правомощия, просто по този начин се въвеждат и нови модели в различните економически ситуации в различните държави членки. Освен това, много ясна е демократичната отчетност, която се вменява на новия надзор. Освен това, е, настояваме на разследването, което предлагаме и върховенството на закона с правото на обжалване и, разбира се, правото на всички участници да бъдат изслушани. В крайна сметка, Европейския банков надзорен орган в Европа е част от общия пазар с строгите си правила. Затова този пакет, е, според нас, може да предложи много на вниманието на съвета и ще допринесе за стабилитета в Европа и еврозоната. И сега надявам се, че мандата ще получи ясен мандат за преговори с съвета. Искам да ви уверя, че в хода на тези преговори вие ще участвате много активно, за да можем да постигнем наистина завоюваното до сега. Благодаря на докладчиците в Сянка. Не беше лесно, но резултатите са добри. И сега трябва да се възползваме от е, постигнатото. Съвета би трябвало да знае, че съгласието по Европейския банков орган зависи от пълното съгласие по отношение на ЕЦБ и доклада на Мариан Тайсън. Тогава ще може да има демокрация, когато се осъществи съгласието по двете части. И това е много важно за триалога, който ще се оговори. И от тук нататък отговорността е на съвета на 4 декември да се стигне до общо споразумение. Благодаря. Uh, Имате думата. Да, госпожо председател, аз искам само да потвърдя и своята позиция в триалога. Надявам се, че ще разполагам с триалога за преговори с институциите. Благодаря и на вас, госпожо председател, защото вие поехте инициативата в самото начало на тази процедура да а, изградим един пакет от двата, двете предложения, да можем да ги е, третираме съвместно в хода на съвместното взимане на решение. Останалите институции се съгласиха с подхода и това е много важно за демокрацията. Благодаря. Председателката, благодаря. Потвърждавам, че двата доклада ще бъдат тълкувани като едно цяло с шесто пакета. Удо? Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това, което предложиха за гласуване е, двамата докладчици, е, дава ясен резултат. Много от нас не са на мнение, че е, всички предложения са достатъчно зрели. Важното е обаче, че резултатът е ясен. Важно е, че решението в тази комисия е взето по демократичен а, е, начин. И двамата докладчици са прави, когато казват, че тук става въпрос за възстановяване на демократичната култура, тъй като Европейския парламент а, отново може да действа. Не сме ние онези, които поставиха кратки срокове, не сме ние, които пречихме. А, а, и тук стана ясно, че когато имаме досие, чето място е в пленарна зала, за което целият парламент трябва да вземе отношение, то това е тако, едно такова а, досие защото това е въпрос за съотношението между националните и европейските надзорни органи. Аз няма да внеса това предложение, защото демокрацията от нас изисква да действаме. Просто искам да а, напомня, че този парламент понякога се оставя на течението, оставя се да бъде носен от мнението на съвета. Мисля, че всеки тук знае кои са движещите сили понякога мисля, че ние трябва да а, намерим някаква форма, под която да отхвърлим натиска във времето, под който ни поставят и останалите видове натиск. Мисля, че това е задача на този парламент. Искам да ви напомня, че трябва да се включим и да участваме в такива процеси на а, реформи. Аз не съм съвсем съгласен с това, което се прие, но не искам да преча на процес. Um, I was really hoping... Надявах се да продължим с мандата. Не бих искала, разбира се, всички сега да започнем да се изказваме. Ще дам думата и на нали, е, представител на социалистите и тогава всички ще поискат думата. Съжалявам, това не мога да направя. процедурен въпрос. Имаме ли консенсус? че можем да продължим с триалог с съответния екип преговарящи, председател, докладчици, докладчици сянка от всяка група. Имаме ли съгласие по този въпрос? Някой възразява ли? Един е, възразява, тогава нека да гласуваме. Гласуваме последния начин. Е, гласа за означава, че продължаваме с мандата по преговорите за първо четене. Тези от вас, които са за, моля, гласувайте. Режим на електронно гласуване. Да, означава, че продължаваме с преговорите за първо четене. Не, е, преминаваме към пленарно. Моля, още двама остават. Край на гласуването. 33 за, 1 против, 5 е, въз, е, въздържали се. Продължаваме с първо четене, споразумение за първо четене. От името на председателката мога да кажа, че тук работим наистина съобразно много напрегнат график, с ежедневни заседания. Знаете колко трудно се работи по този начин, за да можем да спазим този график, който ни е наложен и се изисква пълно, не частично решение за преговори. 4 декември пълен мандат за пълни преговори. Не очаквам частичен мандат който да бъде потвърждаван от Европейския съвет. Не е възможно да се гласува през декември, ако чакаме Европейския съвет и ако той не е част от обичайната законодателна процедура. По договор ние трябва да водим преговорите с съвета. Ако това не се постигне, тогава Европейски съвет ще трябва да поеме отговорността, че няма да спазим срока през декември. Госпожо председател, това е духът на нашата комисия по економически и парични въпроси, но преди да приключим с досието и да преминем към следващото гласуване, позволете да благодаря на хората от секретарията, защото благодарение на а, е, тяхната усилена а, е, ежедневна и нощна работа ние успяхме да постигнем това. Вчера успяхме да подготвим списъка за гласуване, например, но и във всички процедури те изключително много ни помагаха Дадаха ни ценни съвети и правната служба също много ни помогна. Благодаря много на всички от секретарията и на всички служители на парламента. Благодаря. Um, uh, Сега продължаваме с друго много важно досие. Доклада на Силви Гулар. Силви, мисля, че вие желахте думата. Да, благодаря. Искам само да кажа няколко думи, ако изобщо това е възможно при този шум. Donc, je voulais juste expliquer pourquoi... Euh, Искам да обясня защо имаше а, изменения в последната минута. Работихме продължение на седмица им, заедно с докладчиците в Сянка, на които сърдечно благодаря. И в последния момент постъпиха искания от така наречените шерпи, и в конструктивен дух ние се опитахме да отчетем тези искания. Аз винаги съм била отворена към всички желания, но докладчикът и докладчиците в сянка трябва да преговарят с всяка група по текста. Опитвахме се да отчета желанията в дух на компромис, но трябва да се спазват решенията, взети от докладчика и от докладчиците в сянка. На секретарията и на сътрудниците беше доста трудно да работят, тъй като те бяха претоварени с работа. Това не беше наложително. Искам да им благодаря. Аз не искам да се оплаквам, искам да се гласува. Елма Брок ме помоли за нещо и искам да му отговоря на немски. Okay, there are one or two uh, bits that I will have to read out. Благодаря. Когато стигнем до конкретни текстове, ще трябва да прочета текстове. Става въпрос за тези споразумения, шерпите, за които Силви сега говори, но докато стигнем до там, ще ги прочета. И започваме с гласуването. Първо, има устно изменение към компромис А от социалистите и демократите. Приема ли се това устно изменение? Никой не възразява. Тога, компромис А с устното изменение за, против. Това е компромис. Силви, искате ли отдавна да се гласува вашето устно изменение? Добре, докладчика иска устното изменение да гласува отделно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Следователно, продължаваме с компромис А, без устното изменение. За. Против, въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против, въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против, въздържали се. Приема се. Компромис Д. За. Против, въздържали се. Приема се. Компромис Е. За против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение към компромис F. Първо устното изменение гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ж за, против, въздържали се. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. 80-то изменение за, против, въздържали се. Въздържали се. Нека да проверим, моля, с електронно гласуване. 80-то. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте?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 връзката между всички съществуващи и бъде, бъдещи институции, които са част от економическата рамка на Съюза. Всичко това трябва да бъде, да има легитимен облик. Това е предложението на устното изменение. Ако се приеме, то тогава ще замени компромис М. Does anybody want that wording again? Are you all happy with what you're... Удовлетворени ли сте от това, което ще гласуваме? Не разбирам. Добре, гласувайте за, моля. Against. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 80 и 98 изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля, проверяваме 100 с електронно гласуване. Заради вас, Филипс, напълно бях съглас, е, сигурна в е, вота, но Гласуваме край на гласуването. 17 за, 23 против, отхвърля се. Компромис Н. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Ще го проверим с електронно гласуване, но мисля, че се приема. Приключихте ли с гласуването? Край на гласуването. 18 за, 20 против, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се. Проверка, мисля, че се отхвърля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 26 против. Отхвърля се компромис О в две части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Проверяваме втората част. Електронно гласуване. We're checking the second part of, of uh, compromise Втората част на компромис О проверяваме с електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 18 за, 22 против. Втората част пада. 120 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ще го проверим. Приключихте ли с гласуването? Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за, 14 против. 122 за. Против въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, с устно изменение от зелените, е, економик да се добави към бюджет. Съгласни ли сте с устното изменение? Добре. Нека да гласуваме отделно устното изменение. Моля тези от вас, които са за устното изменение, гласувайте за, против, въздържали се. Приема се. И сега изменението с устното изменение гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но ще проверим с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 17 за, 24 против. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис П. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Q. За. Против. Въздържали се. Приема се. В компромис R има устно и изменение. Добавят се думите if appropriate. Нека да гласуваме първо устното изменение. За, против, въздържали се? Не добавяме това устно изменение. И сега компромис R. Без устното изменение, моля гласувайте за, против, въздържали се. Мисля, че се приема но нека да проверим за всеки случай електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се 22 за, 19 против. Компромис. No. Oh yeah, sorry, that's just what we voted. Sorry, you split it. Um, Компромис С. За. Против. Тук малко са объркани нещата. Моля ви, по едно и също време дигате ръцете за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 160 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 158 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 161 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим с електронно гласуване. Край на гласуването. 18 за, 21 против, отхвърля се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. 170 с устно изменение за промяна на еврозоната към еврогрупа. Имате ли нещо против? Мисля, че това е оточняване. И така, гласуваме 170 с устното изменение. За против, въздържали се. По-добре да го проверим с електронно гласуване. 170-то изменение. Моля, гласуйте. Every voted. Votes closed. Край на гласуването. Пада. 21 на 21. Okay. Uh, amend So that's uh, amendment 171. 171 за. Против. Моля да проверим. 171 не е ясен изход от гласуването. Voted, voting, Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за, 26 против. 172 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение имаме към компромис е, В и механизма за депозит, гаранция на депозитите. Това се добавя. Моля гласувайте за, против, въздържали се, Отхвърля се. Проверяваме. Моля, гласувайте електронно. Votes closed. Край на гласуването. 15 за, 25 против. Отхвърля се компромис В за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се. От... Ще го проверим. Моля, гласуваме 185 Край на гласуването. Отхвърля се 16 за, 25 против. Изменение 186 за. Против. Моля, нека да проверим 186-то. Край на гласуването. 20 за, 22 против, отхвърля се. 187 за. Против, въздържали се, приема се. 188 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 190 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 191 изходните, всички тези заличавания, за, против, въздържали се. Проверяваме с електронно гласуване, но мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. 20 за, 21 против, отхвърля се. И сега продължаваме с 195 за. Намерихте ли го против? Въздържали се, отхвърля се. 196 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Устно изменение има към 197. Добавят се думите Credible Plans for, надежни планове за. Гласуваме отделното изменение отделно. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Значи няма да ги добавяме тези думи. 190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 против, въздържали се, отхвърля се. 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против. Нека да проверим 213. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се с 15 за 25 е, против against abstentions carried. Now we come to the oral amendment to compromise Y. Is that the bit I read? Компромисно изменение Y. Устно изменение към него. I'll read out for clarity. Ще прочета целият текст, който се предлага за гласуване. След прилагането на краткосрочни мерки за излизане от кризата и като първи стъпки от задължителната пътна карта, че трябва да се спазва обичайната демократична процедура с пълна демократична отчетност и да се взема решението на съответното ниво. Комисията може да създаде временен орган, в който са включени депутати от Европейския парламент, представители на държавите членки и на ЕЦБ. Припомня, че Европейският парламент ще използва изцяло своите прерогативи и право на инициатива, включително правото за иницииране на промени в договорите. Този орган трябва да разгледа и възможностите да гарантира, общите облигации в съответствие с европейския бюджет. Ако гласуваме това устно изменение, първоначалното Y ще отпадне. Кой е за устното изменение? Против, въздържали се, приема се. Останалата част се заменя. 224 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 225 в две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Струва ми се, че се приема, но нека да проверим втората част на 225 изменение. Електронно гласуване. Всички гласуваха ли? Отпада 21 за, 21 против. Изменение 226. Кой е за? За, против, въздържали се, отхвърля се. 228 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Изглежда, че се отхвърля, но нека да проверим. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 20 на 20. Отпада. 229. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри за, против, въздържали се, приема се. Юри, параграф 6, за, против, въздържали се, приема се. Имко, параграф 3, за, против, въздържали се, приема се. Имко, параграф 7, за, против, въздържали се, Приема се. Електронна проверка. Защото не вдигате достатъчно високо ръце. Всички гласуваха ли? Още двама очакваме да гласуват. Отхвърля се 15 за, 24 гласа против. Благодаря, че ме коригирахте. Имко параграф 8 за, против, въздържали се, електронна проверка, защото не виждам достатъчно ръце дигнати. Всички гласуваха ли? Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се 19 за, 20 против. Имко, параграф 9. За, против, въздържали се, електронна проверка, имко, параграф 9, електронна проверка. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се 17 за, 22 гласа против. Изменение 231. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 232 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 232 изменение. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 16 гласа за, 20 против първоначалния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис взет в две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Електронна проверка по втората част на компромисно изменение Z. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 16 за, 22 против. Устно изменение към анекса. Комисията прави предложение за незабавно създаване на система за емитиране на а, общ средно... краткосрочен дълг а, предвижда участие на националните парламенти, така както е предвидено в конституциите на съответните държави членки. Комисията трябва да отчете заключенията от заключителния доклад на Ван Румпой по а, истинският економически и паричен съюз. Трябва да се гласува това устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Анекс първи етап компромисно изменение АА от групата на социалистите и демократите. В второто тире добавят думата незабавен, незабавно участие на държавите членки. Можем да гласуваме това отделно кой е да се включи думата незабавен във втората тире за, против, въздържали се. Струваме се, че се отвърля, но за яснота нека да направим електронна проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се 16 за, 25 против, така че тази дума няма да се включи. Искат също да се заличи думата forfeit fund, да се замени с достатъчни санкции. Това е устно изменение на социалистите. Кой е за, против, въздържали се. Това устно изменение се отхвърля. Така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 електронна проверка по изменение 14 съображение А. Всички гласуваха ли? Приема се 22 гласа за, 17 против. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се, електронна проверка по изменение 17. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се 18 за, 22 против. 18 изменение за, против, въздържали се, Трябва да направим електронна промерка и по 18-то изменение. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се 15 за, 22 ма против. 19-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Не ни е необходим първоначални, да гласуваме първоначалния текст. Искате проверка по 21 изменение? Добре. Електронна проверка. Всички гласуваха ли? Приема се 21 за, 18 против. Изменение 22 за, против, въздържали се. Електронна проверка. 22 изменение, електронна проверка. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се 24 за, 15 против. 23-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 24-то изменение. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се 18 за, 17 против, 25 изменение за, против. Много е трудно, ако не вдигате ръка. 25 изменение за, против, въздържали се, приема се. 26 изменение за, против, въздържали се, приема се. 27 изменение за, против 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, електронна проверка по 28 изменения. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 19 за, 21 против. 29 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 изменение. Има устно изменение да се включат думите консолидация. Ще гласуваме отделно. Кой е да, да се добави думата консолидация. За. Против. Въздържали се. Осмото изменение се приема. Сега гласуваме 30-то изменение с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 31-во изменение за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но ще проверим електронно. two more to vote if you're... Прекратете гласуването. Отхвърля се. 13 за, 24 против. 32 изменение в две части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Първата част се отхвърля. Електронна проверка по първата част. We have dwindling numbers. It makes calling it ever more difficult. So... Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 23 за, 16 против. Всъщност приема се първата част. Сега втората част. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение към второ изменение да се добавят включително пакета от 6 мерки, предстоящия мед, пакет от 2 мерки и общностния фискален договор. Какво значи тази дума на английски? Communitarized. Не разбирам. ми се, че това означава съгласно общностния метод. I think it's communitized, but maybe the lawyer linguists can just correct. Може би юрист-лингвистите ще коригират. Струми се, че това е в... означава в съответствие с общностния метод. И така, за или против сте устното изменение? Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по устното изменение. Само за включването на думите, които са посочени в устното изменение. Дали да приемем устното изменение или не? Не ни харесва думата communitarized, очевидно, защото се отхвърля. Преминаваме към първоначалното изменение 2 за първоначалния текст за против въз... Все още сме второ изменение, без устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? електронна проверка. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега компромисно изменение А е. No, I've done the original text no, of Amendment 2. Okay. So, we've dealt with amendment Ние вече приключихме по второ изменение. Първоначалният текст не трябва да се гласува. Компромис А е. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. Извинете. Компромис АФ за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по трето изменение. Електронна проверка, трето изменение. Приема се 19 за, 18 против. Виждате, че това зависи от гласуването. Пето изменение. Против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за. Против, въздържали се, приема се. Първоначален текст за. Против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за. Против. Електронна проверка по седмо изменение. Съжалявам, но е много трудно ако не вдигате ръка ясно и разговаряте между другото. Седмо изменение – електронна проверка. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се 17 за, 21 против. 3. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст 4 за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме текста с внесените изменения. Електронно гласуване. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се 19 за, 12 против, 7 въздържали се. Поздравления за Силви. Нямаме нищо по точка разни. На 3 декември следващото ни заседание от 3 часа след обед до 8.30 и в четвъртък 6 декември от 9 часа до 12.30.